почитаеми членове. Uh, uh, Искам да ви благодаря за тази възможност да обсъдим основните елементи на нашата политика в областта на развитието. Светът се променя бързо. Старите идеи за дарители и надарявани не се вписват в новия контекст. Ние трябва бързо да приспособим уредбата в областта на развитието към тази нова реалност с цел изграждане на по-добър свят. Трябва да се промени парадигмата към цели за устойчиво развитие. Това е много добра възможност. По-добре да се борим с бедността чрез интегриране на социалното, економическото и екологичното измерение и чрез задълбочаване на партньорствата с развиващите се страни, да изградим партньорства и с нови дарители, с нови донори. Също така, подготовката за уредбата след изтичането на сегашното споразумение от Котону ни позволява да потвърдим е, своя силен ангажимент към страните от АКТ, в частност от Африка. Европейският съюз следва и трябва да бъде в центъра на тези процеси. Не говорим само за универсална всеобща рамка за развитието. Трябва да решим някои много сериозни трудности за Европа и за нашите партньори как да придадем форма на глобализацията и да я рационализираме. Всъщност за това говорим в нашите разисквания за целите за устойчиво развитие. Госпожо председател, почитаеми евродепутати, очаквам с нетърпение да работя с вас върху тези приоритети и в много повече направления. Благодарен съм за това изслушване. Зная, че заедно можем да направим Европа много по-солидарна в глобален план да подобрим позицията на Европа в е, света. И това може да бъде от полза не само за партньорите ни, но и за нашите граждани. Благодаря ви. Очаквам съвместната си работа с вас в областта на развитието, защото от това, което направим сега, ще зависят следващите десетилетия. Um, thank you, Mr. Благодаря ви много, господин Мимица. Нека сега да ви припомня как стоят нещата от тук нататък. Според правилата, пред, а, координаторите се срещат сега, след това изготвяме писмо оценка и а, това заседание ще се проведе при закрити врата. От, от... Госпожо председател, Имам молба. По Твитър се оплакват, че интернет в парламента не работи, че излъчването е било лошо, каналите са били а, некачествени. Моля ви да направим нещо поне за следващите излъчвания. Same, Аз чух също подобни е, оплаквания, но за изслушването на Инта. А, добре, а, сега всички, които не са координатори, моля напослед залата. Ще изготвим оценката, ще изпратим писмото към председателите на комисии и след това а, ще се видим утре в 6 часа за следващото изслушване. А, късно вечер са изслушванията. Благодаря на всички, благодаря на преводачите. Ще продължим след няколко минути.